Uh, Тази сутрин трябва да разгледаме два документа, много важни документа, които са в дневния ред. Е, съжалявам за закъснението, но имаше някои важни неща, които трябваше да обсъдиме. Следващия е, документ, който трябва да разгледаме. е Работен документ номер 6. Европейска економия и промишленост пред предизвикателството на изменението на климата беше написано от Бас Ейкхот, който ще представи своя доклад и след това ще го обсъдиме. Така че нека докладчика да представи своя доклад. Благодаря ви, господин председател. Ще говоря датски, защото е по-лесно за мен. Така че можете да... А, холандски, пардон. При този документ става дума за това дискусията за економическата криза да се постави на по-широка основа и ние много често говорим за различни кризи, кризата в е, климата и така нататък, но става дума за различни кризи. Криза с е, хранителните доставки, криза на пазара на труда, суровини, метали и така нататък. Аз мисля, че е съвсем ясно, че трябва когато говорим за този документ, да не действаме както до сега. И това е ясно от този документ. Мисля също, че във всички случаи през следващите десетилетия ще имаме 9 е, милиарда жители на Земята и е, всички, разбира се, те ще искат е, храна, облекло и така нататък и ние не би трябвало и да забравяме това. Това означава, че нашата земя трябва да предостави необходимите суровини за тези хора. И промените в климата, това е първият ясен сигнал, че много неща, които стават на земята, не стават така, както ние сме ги очаквали. Много често става дума за това, как ние ще искаме да а, имаме енергийна ефективност при едно общество, при една економика, където няма достатъчно суровини. Също така и за водата, която е не е достатъчно добре разпределена. Водата трябва да се използва по-ефективно. Почвите за производство на хранителни култури, те също са недостатъчни и това е една от целите тук в Европа и в целия свят да се подобри разпределението на почвите. Също се отнася и за суровините, когато става дума дума за метали и други материали, се установява недостиг. И е, аз знам много добре, че е, става дума за е, една приказка, разказвана от зелените. Аз самият съм от тях, но тук е, нещата не опират само до това. Те имат геополитически характер и е, много често се появяват липси на вода или на плодородни почва в определени региони. Става дума също и за сигурността на доставките, която е изключително важна. Определени медали, които се използват в нашите телефонни чипове, в лаптопите, 75% от тях постъпват от Китай. И колкото повече потребяваме такива продукти, толкова по-зависими ставаме от други региони. И за това Европа има политическа полза, ако си помислим по това как можем сами да поемем тези е, доставки, т.е. ние да използваме по-ефективно суровините. Това не е лукс, а необходимост и ние трябва да се погрижим сами за задоволяване на нашите потребности. Политическо отношение сме изправени пред избор или ние ще е, се подчиним на тази нова економика с нейните нови изисквания за по-ефективно потребяване на суровините или пък ще е, поемем по друг път. Ние сега трябва да вземем решение, което да ни позволи да вземем чална роля и това ще бъде добре както за нашата економика, така и за нашата конкурентоспособност. Това означава, че ще трябва да следваме не само политика с известна зелена ориентация, като например целите за защита на климата или устойчивост в енергетиката. Не, е, има още е, много други цели, е, които са различни от целите на една политика в зелено облекло. Не става дума за това, за една истинска зелена политика в бъдеще. И това е есенцията на моя доклад. По-ефективно ефективно използване на суровините, защото става дума за економика, е, която е, ще се нуждае от много по-малко е, вход и е, имаме сега много по-голям растет, много повече а, потребление, но това не може да се запази, ако ние не а, се отнасяме по-ефективно към нашите суровини. Ако не ги ползваме по-ефективно, с което ще означава, че ни е необходим по-малко импут, по-малко вход, което означава, че ни е пък необходим нов економически подход. В моя доклад аз давам начало на една дискусия за брутния вътрешен продукт Beyond GDP. Аз мисля, че това е много важна точка, на която трябва да се спрем. След това аз наистина с нетърпение очаквам реакцията на всички колеги, защото в доклада има редица конкретни мерки, които се предлагат и мисля, че трябва наистина да е, изберем един коренно различен подход. Например, системата за търговия с емисии. Тя е предназначена за това ние да имаме по-силни пазарни стимули за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, но така както в момента е структурирана системата, тя не функционира, защото цените не се определят по разумен начин и е много трудно да се провеждат тези е, търгове за е, емисионни квоти. Е, целите е, не са достатъчно строго определени. Цените са 10-20 евро на тон и това не е достатъчно. Това не е достатъчно за стимулиране на иновациите, които са изключително важни в Европа. Затова аз съм направил редица предложения, за да може в системата за търговия с емисии да се погрижим да установим една реална цена – защото само по този начин ще можем да инвестираме в иновации. Енергийната ефективност, това е също една много важна тема. Като погледнем енергийната ефективност, ще установим, че тя а, всъщност открива шансове за нови предприятия, които искат да инвестират, ако се намали потреблението на енергия. Но каква политика сме преследвали в Европа до сега? Тя не е била правилна. Аз мисля, че ние ще трябва наистина да направим принципно нещо в посока изменение. И по тази причина аз посочвам в доклада, че неотложно са ни необходими цели е, за енергийна ефективност, които са с задължителен характер. Това се отнася и за данъчната система, и за други системи, ако искаме да се погрижим наистина за това, правилно да се отнасяме към природните суровини. Необходими са промени, Както казах, трябва да използваме шанса на кризата а, за тези промени. Ако не направим това, наистина пропускаме шансовете си и нашата економика ще бъде след други економики в света. В този доклад аз съм избрал едно по-широко заглавие. Заглавието е промени в климата, но аз съм го разширил в доклада, включвайки ефективно използване на природните суровини, природни суровини като такива, политика за водите, сълскостопанска политика. Аз мисля, че това е в основата на нашата економическа политика в бъдеще. Ние тук сме изправени пред политическия избор дали да бъдем на чело или да изостанем. Аз съм направил определени предложения, които са насочени към водеща роля на Европа и към укрепване на конкурентоспособността. И защото ако не направим това, ние ще имаме по-ефективна економика, но като цяло ще изостанем зад останалите. И аз мисля, че за нас е важно да поемем друга роля. И това е важно за всички, а не само за зелените. Очаквам с нетърпение вашите изказвания. Благодаря. Сега искам да дам възможност на колегите за въпроси и изказвания. Перванш. Благодаря, благодаря много. Благодаря за твоето. Това е принос Понякога смятаме, че тези въпроси не са тясно свързани с кризата, но ако погледнем нещата с, в перспектива, виждаме, че те са основни аспекти, основни елементи в стратегията за а, излизане от кризата. Аз лично не мога да се въз да се въздържа и да, се, да погледна назад, да погледна а, в а, миналото. По време на немското председателство през 2007 година беше направен, бе направен най добрата бе направена най-добрата диагностика за диагноза за развитието на Германия. Аз обаче се питам дали е, изводите, които бяха направени, изводите, основаващи се на тази диагноза, бяха е, положителни и уместни. Защото до, до сега какво направихме? Създадахме един законодателен пакет, екология и е, енергетика, пакет, който всъщност очертава рамките, а сега са необходими и липсват пряки инвестиции. Знаем, че в момента частните инвестиции, частния сектор не е готов да инвестира, така че ако искаме този пакет да изиграе своята роля и да, се, да бъде ем, да се използва целесообразно, е необходимо да, да се направят публични инвестиции и то масови публични инвестиции. Така че е, Европейския съюз трябва директно, пряко да се намеси в области като научната и развойна дейност, създаване на мрежи или свързване, взаимосвързване на електрически е, мрежи. Знаеме какво става, когато оставаме държавите членки или е, отделните предприятия или е, да свършат е, тази работа. Това отнема години и години. Така че държавите трябва да се... Е, да, е, Европейския съюз трябва да се намери. Що се отнася до цените? Цените трябва да бъдат е, от от една страна достатъчно примамливи за инвестиции, справедливи за да не създават енергийна бедност и същевременно достатъчно високи, за да възпират свръхконсумацията. Така че трябва много отблизо да огледаме начина за по който се формират цените. Още две препоръки или две идеи заедно с докладчика трябва да обсъдим въпроса, свързан с това, че Европейския съюз трябва да има възможност да преговаря е, мощности, енергийните мощности с трети страни. Като, на, като например достав, нефтените доставки, примерно с Русия. Тоест Европейския съюз като цяло, а не отделните държавни членки да преговарят собствените си доставки. И още нещо. Ако искаме да се промени културата на потребление и на а, борба с емисии, въглеродни емисии, трябва да извършиме анализ не само на цените, не само на процент БВП, но трябва да разгледаме и другите показатели – като тези, които разглежда, примерно, Штиглици или други, други показатели, които според мен са, могат да бъдат в основата на новите цени, новата политика и оформянето й. Благодаря ви за чудесната работа. Искам само да подчертая е, някои въпроси. които искам да бъдат по-подробно разработени в доклада. Първо, ценообразуването и неговите механизми. Трябва да знаем какво всъщност е включено в цените суровини, енергийни източници, обновяеми и така нататък. Въпросът не е само на субсидии. И чрез субсидии е, цените могат да се регулират и чрез е, законодателство. И е, както пролича при финансовата криза, пазара се саморегулира по някакъв начин. И ако искаме да помогнем на пазара да определи правилни цени, ако трябва да включим въглерода, да речем, или въглеродните емисии, или ако трябва да определим някакви ограничения за тези емисии, това може да стане е, ефективно и тогава пазара ще ни посочи кой ще бъде най-добрият начин, за да се постигне това. Така че бих насърчила законодателна рамка, особено за околната среда. Това е, се отнася и за е, директивата за е, околната среда, за обновяемите източници, за енергията, за емисиите на въглероден двуокис на пазара на Европейския съюз. Трябва и фирмите също да участват в това, защото те имат пряко отношение към това. Колкото до цените, трябва винаги да имаме предвид бюджета и субсидиите. Е, има огромна система за субсидии за въглищата. В националните бюджети има значителни субсидии и, примерно да речем, се определят цени за търговете. Тоест, от Европейски съюз или от националните бюджети не трябва да се субсидират именно е, тези цени, където трябва да има иновации. И е, след преходните периоди е, винаги ще се определи как държавите ще използват средства от бюджетните, от, от националните бюджети особено в условията на кризата. Трябва да има субсидиране за иновациите. Сега да подчертаем партньорството между частния и държавния сектор. Ако искаме само средства да идват от е, публичния сектор, те няма да са достатъчни. Тоест, как да насърчим е, частните капитали да отиват към тези? Е, може би трябва да има европейско европейски фондове и национални фондове до 20-30%, а останалите да бъдат от частния сектор. И сега а, стигам до последната точка. И последната точка е, че искам да се върнем обратно към усилията, които можем да направим с предприятията и е, с научната общност в областта на научните изследвания. Е, програмата 2020 все още е, буди страхове у мен, че трябва да се излезе от кризата за ефективно използване на средствата и да се види какво да се прави чрез регулиране, бюджет и финансовите механизми, за да се промени това. Благодаря ви, господин председател, за тази възможност. Бих искал да се спра на две неща. Доколкото знам, системата на търгове все още не е за... Не, все още, все още не се прилага. Тя ще почне да се прилага чак, чак през 2012 година. Са в момента работиме с така наречените СТЕ от Киото. Тоест, това е механизъм между страните, и в които страните са, са, са, са страни по сделките. Примерно между Япония и Латвия и Австрия, да речем. Така че това са едни отворени, нефиксирани цени. Това са едни е, квоти е, по силата на след Киото. Така че когато говорим за промяна на е, СТЕ, аз не съм много оптимист, защото първо, мисля, че трябва да създадеме съществуващата система, да я доизградиме. Знам, че 8 страни от участващите тук са против и смятат, е, че 10% от е, квотите трябва да се дадат без търгове. Ако обаче искаме е, да има търгове за цялото количество емисии, то ние трябва да промениме цялата система. Така, така че не можем да променим една система, която все още не съществува и не е започнала да да функционира. И как, как, как можем да изчислиме цената, защото цените могат да се изчислят на, да речем минимална цена, която минимална тръжна цена. И, тук, и тогава да, да, да видим дали ще има надаване. Така че ние можем да, да определиме, да речеме, минимална тръжна цена, но не тав, цена таван. И въобще исках да кажа, че че е най-добре да видим как да усъвършенстваме системата, която в момента функционира, а не да се хвърляме на нещо ново, без все още да сме консолидирали тази. Господин председател, искам да кажа две неща. Първо, казват ни не, е, и то много убедително, че бъдещето ще бъде зелено. Бъдещата економика ще бъде зелена. Аз е, в, в, в, в никаква е, в никакъв случай не се съмнявам това, но се съмнявам в възможността на зелената економика да замести съществуващата економика. Разбира се, е, може да да има, да, да речем, да се, да се създадат е, нови дейности, така наречени зелени дейности, нови заеми, така наречени зелени заеми. Но в никакъв случай не съм убеден, че, таз, че това ново зелено измерение, така наречено, ще, ще замести в някаква степен или в голяма степен, а далеч не в голяма степен, така наречените незелени отрасли на економиката. Така че се питам дали наистина е умишлено да разглеждаме зелената а, економическа логика в момент, в който още сме много далеч от всичко това. Ние сме много далеч в Европа, а, а представете си, е, можем ли да разглеждаме и да считаме, че ще има зелена економика в света в едни разумни срокове. И още нещо. Нещо, което наистина ме, е, много ме така привлича, вижда ми се много интересно, но за съжаление по-скоро от философска гледна точка. Става дума за БВП и за отвъд така нареченото БВП. И е, нулевия растеж. Е, нулев растеж, при който обаче Европейския съюз ще може да, раз, да отбелязва раз, економически растеж и най-вече благосъстояние. Знаеме, че как, какви беха последиците през последните години върху системите за социално осигуряване и И за това мисля, че трябва да, пот, да потърсиме някаква логика на баланс. Тоест, не да искаме само качествен растеж, който, е, количествен растеж, който да позволява а, финансирането на социалните системи, на социалните модели, а, по, а, по, а по-скоро да потърсиме някакъв инструментариум, който да ни позволи е, да предвидиме бъдещето в е, предвид е, това, че растежа ще бъде е, малък в е, е, близките години. Бих искал просто да разгледаме този въпрос. Е, това да бъде един, един важен елемент от заключенията, свързани с посткризата. Защото посткризата на практика е, ще бъде едно, една, едно, един модел за бъдеще. Хокмар, благодаря ви, господин председател. Аз съм абсолютно съгласен с някои неща, които а, а, са залегнали във вашия доклад. За други не съм толкова сигурен. Както преждоговорещ, каза как да е преждеговорящия, по повод след кризата, ние трябва да да, да не забравяме, че ние навлизаме в един етап, който не само е етап на следкризисно положение, но ние навлизаме в един въобще нов етап, който ще се простира поне е, още 30 години. Това ще бъдат 30 години на. Е, известно странно развитие. Ако, та, ако този доклад е, беше написан преди 30 години, той щеше да бъде съвсем различен. Тогава никой, е, никой, никой нямаше да, да смята и въобще, дори за момента, че ще има такъв недостиг на суровини, че е, енергията ще, ще е недостатъчна и така нататък. Тогава това ще да изглежда безумно черногледство. тогава навлезаха полупроводниците в, в, в света на економиката, нови економически ресурси, нови суровини. И тези последни 30 години много хора Е, броя на хората в света се увеличи, е, хората живеят е, в условия на много по-голямо благосъстояние. Това доведе до подобряване на условията, до възможност за живеене на един по-достоен, по-приятен живот. И днес е, днес разполагаме с нови ресурси, които могат да се използват, някои от които може да се използват и повече. И... Е, но разбира се, можем да бъдем абсолютно сигурни, че в е, близко бъдеще ще има недостиг на а, суровини. Но аз не съм съгласен с това, а, което казва докладчика по повод на почвите на земите, защото е, в света има а, много необработвани земи и и от една страна а, и мисля, че ще трябва да. Според мен трябва да имаме една по-широка перспектива за така наречените нововъведения, нови, е, нови начини на управление на економиката. Някои колеги споменаха субсидирането, други други казаха много неща, но какво искате? Дали, дали е, да има повече инвестиции в е, е, по-бедните региони на света? Но ако прилагаме, да речеме, е, такс, так, таксация на финансовите сделки, то тогава ще разполагаме с по, по-малко инвестиции за инвестиране точно в тези региони. Благодаря ви много. Има още 6 души, които искат да се от... изкажат. Вайгъл, Доната Хубнер, госпож... Гигълт, Хунтинс и Томас Ман. Така че, господин Вайгър, имате думата. Thank you, Mr. Chairman. I, I must confess, I am... Благодаря, господин председател. Аз трябва да се призная, че ми прави много силно впечатление зеления цвят на този доклад. Той, разбира се, достоверен. Така, е, искам да поздравя докладчика за структурата на доклада, защото мисля, че той е, е, ни предоставя един а, е, така набор от възможности е, как да създаваме политика в тази област. Искам два въпроса да задам. Има някакво лицемерие, когато говорим за енергийните източници, без да говорим за ядрена енергия. Мисля, че ние всички във всяка европейска страна така всъщност като че има някакво негласно споразумение, повече да не се обсъжда този въпрос, а въпросът е много важен за бъдещето. Това е един значителен източник на енергия за много страни. Примерно в моята страна една трета от енергията се произвежда от единствената атомна централа за сега. Така че трябва да сме по-ясни, да поемем риска да се занимаем по-конкретно с този въпрос. И вторият въпрос, който искам да задам, е да подчертая е, значението на водата и недостига на вода. Е, ние можем да говорим къде може да се намери земя или някакви други суровини или да се създадат нови, но водата но, но, но, но водата има само, само един източник и и няма никакво съмнение, че това е сериозен проблем не само за Африка, но и за е, значителна част на Азия. И за това мисля, че трябва да кажем няколко думи и по въпроса за водата. Благодаря ви. Е е, Госпожа Доната Хубнер. Благодаря, господин председател. Като се помисля за какво ни е необходим растеж, свързан с климатичните промени, виждам най-различни причини. От една страна искаме по-добро качество на живота, не само за нас, но и за нашите деца. И второ, Трябва да се подготвим глобален мащаб за глобалните пазари с 3 до 4 милиарда нови потребители през следващите години. Това, което ми липсва в тази дискусия е следното. Мисля, че трябва да имаме предвид, че въздействието на климатичните промени е твърде асиметрично. Растеж, обословен от климатичните промени, няма да бъде възможен в региони, където общините не са силно ангажирани. Ние всички знаем каква е борбата срещу климатичните промени и ние ще загубим в нашите градове. Смятам, че при всички тези наводнения, засушавания, замърсявания, трудности за осигуряване на достъп до водни ресурси, ние трябва да реагираме и индустрията, при която нарастват разходите, цените, следствие на въглеродните емисии, води също до асиметрия. Също е трудно да се реагира на тези промени, и на тези асиметрии. Аз бих казала, че климатичните промени в Европа ще доведат до различни нива на развитие и до увеличаване на пропаста между тези региони в Европа с различна степен на развитие отговорностите и правомощията на общините в Европа са много различни в различните европейски страни, но ако днес разгледаме структурата на а, публичните власти, които са отговорни за вземане на решения, ще установим, че тези решения могат да оказват положително или отрицателно въздействие върху околната страна, например използване на чисти технологии, саниране на сгради, е, отопление, отстраняване на отпадъците, градски транспорт, е, пространствено планиране и така нататък. Всички тези решения естествено имат въздействие върху економиката. Необходими са ни съгласувани акции на глобално равнище, но смятам, че и местното равнище е много важно, когато става дума най-вече за причините за промените в климата. Аз мисля, че без общините и без регионалните органи и финансовите средства и приоритети, с които те разполагат нашата политика, няма да бъде ефективна, дори да имаме и много добра законова рамка. Благодаря tätä tulevaa raporttia, kun sitten joskus arvioidaan, niin varmasti... Благодаря. По този доклад ще извършим оценка по-късно. Думата е на госпожа Яконсари и един от критериите за това е дали може да се намери нещо, което е насочено към бъдещето и да се даде възможност за прогнозиране на кризите. Колегата Хакмар каза, че има достатъчно площи на разположение. Това е вярно, обаче въпросът е защо днес богатите арабски страни закупуват земя в Русия и защо руснаците закупуват земя в Финландия. Отговорът е, че земята е средство за спекулация и това може да доведе до економически балон. И ако погледнем в бъдещето и насочим погледа си към кризите, ще установим, че това е наистина една от важните части на този доклад. Що се отнася до зеленото измерение, това естествено е важен аспект, но ние не можем да разчитаме и бъдеще на старите технологии. Ние трябва естествено да гледаме напред какво ще ни донесе бъдещето и новите технологии на бъдещето. Става дума за това, че преди 20 години хартияната промишленост стана високотехнологична и бихме могли да дадем ново измерение на развитието. Обаче в този доклад мисля, че би било по-добре да се посочат по-конкретни неща за е, зеления растеж и какво той би означавал за индустрията. Аз мисля, че една по-интелигентна енергийна политика, една по-интелигентна политика, свързана с транспортните средства е нещо, което липсва в този текст сега. Изригването на вулкана в Исландия, естествено, това беше катастрофа, но и показател за това, че много неща могат да се случат в бъдеще. Аз обичам конкретните неща и бих казала, че ние в Европа сега трябва наистина да се осъзнаем и да а, започнем един ренесанс в нашето развитие, но мисля, че става обратното. не да има ренесанс на ЖП транспорта, защото ние живеем в един доста задлъжнял свят. Сега, за зеления растеж необходими са ни по-конкретни неща, които е, липсват в текста. Благодаря. Well, I think that Discussion... Аз мисля, че дискусията, в която се води в момента, е от ключово значение, за, за да се отговори на въпроса, ще е, осъществим ли нали, основните идеи на Комисията за кризите, е, които се посочват в е, доклада? Доклада е, отразява едно усещане за дълбока криза нещо като е, нова конвергенция. Ако искаме е, е, да се преодолее традиционната пропаст, например, в законодателната комисия, например, между економиката от една страна и интересите на планетата, ако искаме да премостим тези пропасти и да ги включим в по-широката рамка на економическата криза, на економическите правните въпроси, тогава имаме реалната възможност е, в е, такава рамка, която ще има и социално измерение, ще имаме по-голяма възможност да постигнем широк консенсус между различните политически партии в е, парламента. И затова е много важно да има сериозна дискусия по тези въпроси. Искам да се позова на някои от точките, които вие, на които се спряхте до сега. Господин Хокмарт, за мен е много важно да ви кажа, че ако преди 30 години беше написан такъв доклад, е, никой от, зелената, от зелените нямаше да го напише всъщност. И нито едно от предположенията и заключенията е, не съвпадат с е, традиционните позиции на времето на зелените. И за... искам специално да подчертая това, защото е, в е, известен смисъл в е, този доклад измежду начините за решаване на проблемите с околната среда има е, убеждението, че пазарът е, ще изиграе голяма роля, за да се постигне тази промяна. Освен това, се взима позиция за е, това почти религиозно отношение към економическия растеж е, на зелените. Не става въпрос за някакво идеологическо отношение. Те не кажат е, растеж е хубав или не. Те никога не казват ние не искаме економически растеж. Те просто казват, че брутният вътрешен продукт не е правилната мярка за измерване на благосъстоянието. С други думи, ние трябва да намалим начина по който използваме планетата или начина по който я унищожаваме. Но доколко брътният вътрешен продукт засяга това, по съвсем основателни причини доклада не взима отношение. И в този доклад аз специално ви благодаря за това, че се прави предложение. Ние смятаме, че предложението е, съпътства нашето истинско желание да съхраним планетата и е, би било допустимо за хора, които не изповядват традиционно зелени идеи. Ето защо ви приканвам, ако е, поставим под въпроса е, ролята на економическия растеж и ключовата цел да се помисли дали това би била позиция, по която можем да постигнем е, споразумение. Това не е само цел, но измерването на благоденствието не съвпада с брутния вътрешен продукт но едновременно с това трябва да се определят е, ясните цели на е, използ... ясните граници, при които ще се използва планетата. Въпросът е, какъв е възможният размер на зелената економика, пак стигаме до друг ключов въпрос, който е важен, ако искаме да премостим различните пропасти, които съществуват тук. Има различни тълкувания на зелената економика. Примерно да речем, всеки си има е, план за въглища, за ядрени централи, за коли, които замърсяват или колко месо ядем, какво традиционно земеделско производство имаме. Това е чудесно. Има нови източници на растеж Тоест, е, чудесно, сега е, вегетарианско хранене, зелени храни за зелените, е, обновяеми източници, които ще заместят химическата промишленост. Чудесно. С други думи, това е нов източник на растеж. Не, не по този начин ще постигнем конвергенцията, защото ще продължим да разрушаваме индустрията от старите форми на промишленост. И не към това се стремим ние. Не това искаме ние. Ние искаме старите разрушителни форми на промишленост и на потребление да бъдат заменени с начини на потребления, които е, да бъдат съобразени с е, земното кълбо и които да съхраняват е, нормалния живот на хората. И тогава това ще стъпадне с економически растеж и с економически и с растеж на заетостта. И тук могат да съвпаднат нашите възгледи. Сега, някои казват, че римския клуб е, е сил и че това е хипотеза за ограничените източници. Може би възможно, аз съм съгласен, е, че изобретенията и човешкото творчество винаги ще е, намерят заместители за е, недостатъка. Това е така, е, обаче въпросът остава открит. Вие не знаете дали някои от тези е, недостигащи суровини ще бъдат заменени както трябва или не. Виждате, че е, на някои пазари, съдейки по цените, има проблеми. И това може да се превърне в економически проблем много е, водещи агенции и научни институти се занимават с е, недостатъчните суровини. Това е огромен риск за економиката. Ако ключовите суровини не бъдат заменени и за това, като економист, който се ръководи от е, принципа е, за предпазливост, ние трябва да постигаме ефективност при употребата на наличните суровини. И за това в този дискусия сериозно трябва да се опитаме да премостим традиционната идеология и да постигнем подобна конвергенция. В противен случай е, не знам дали е, тази комисия може да каже нещо повече от традиционните идеологически изказвания. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή. Благодаря господин. Благодаря господин председател. Διότι εκτός των άλλων μας θυμίζει благодаря, господин председател, за сериозната работа, която е направена с този доклад. Напомнят ни се две точки, а именно първо, че кризата е не само финансова и економическа, но и екологична и също така енергийна и хранителна криза, продоволствена криза. Виждате, че става дума за един малко по-широк подход и смятам, че на този фон трябва да разглеждаме мерките, с които искаме да приложим срещу кризата. Второ, подчертава се, че растежът означава не само брутен вътрешен продукт, а растеж и истинско благосъстояние много често надхвърлят е, цифрите сами по себе си. Понякога цифрите могат да внушават богатство, обаче хората, които се крият за тях, продължават да бъдат бедни. Такъв е случая в Гърция. И за това аз съм съгласен с тези точки в доклада. Но, естествено, трябва да се спомене и атомната енергия. Тя е част от докладите, от предложенията, които са направени. След Чернобил, като че ли тя беше изтласкана на заден план, сега се появява отново като е, едно чисто е, добро економическо решение и аз смятам, че този подход е неправилен. Смятам, че това е подход, е, който казва, да, ние имаме продоволствена криза, за това ще преминем към е, ГМО, имаме екологични проблеми, ще преминем към атомна енергия, но за съжаление не е така. Аз не мога да се съгласа с един подобен подход. Според мен е важно темата в бъдеще да се разглежда малко по-всеобхватно и според мен това е добър подход. Сега искам да се спра на две конкретни точки в доклада, след което ще приключа. Първо, системата за търговия с емисии. Там има много въпросителни по отношение на това дали системата наистина е ефективна. Поставя се под въпрос нейният начин на действие, вместо да се действа стриктно, вместо политическите мерки да бъдат стриктни с цел намаляване на замърсяването, всъщност ние създадохме един нов пазар, където се продължават спекулациите. И за това аз си задавам големия въпрос дали с тази система наистина ще се намали замърсяването. И Докладчикът отправя критика към системата за търговия с емисии, но по принцип наистина там има комерциализация и за това аз бих искал да чуя нещо повече по тази тема от докладчика. И след това за мерките за финансиране, за технологично преоборудване на фирмите. Тук се поставя акцента върху структурните фондове, върху публичните бюджети и според мен защо да не натовари малко повече фирмите, които сега са причинители на замърсявания и на монополи. Томас Ман. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Гиголт. Аз Искам да кажа, че темата опазване на околната среда не е основна тема само на зелените, тя е тема и на други партии. Важно е, разбира се, че имахме зелените в определени е, периоди да се прави коалиция с партията на зелените, според мен също е добра, обаче ние трябва да мислим малко по-дългосрочно, трябва да мислим за една политика на устойчиво развитие и смятам, че това вече е признато като принцип в много области. Тук не става дума само за няколко нюанси, а има някои позиции, при които може да се каже какво до сега е било възможно и какво ще бъде възможно в бъдеще. Ние трябва да напуснем идеологичния дебат и за това аз смятам, че докладът е, а, наистина много а, стимулиращ по отношение на доста елементи. Имаме не само финансова, но и социална криза, така че трябва да бъдат включени всички аспекти, както беше казано, имаме и продоволствена криза, трябва да включим и кризата в образованието, защото там изобщо няма европейски правомощия. Е, Перванш Берес е, няма да е лесно да е, интегрира различните работни документи в един доклад, защото е, в крайна сметка ще се искат конкретни резултати. За мен обаче някои моменти са наистина правилни, а именно там, където е, се казва, че трябва да се провери темата по отношение на възможността на финансиране от различни европейски мрежи. Аз смятам, че съответният комисар може да изпълни наистина тази задача. Ние трябва да вземем и необходимите мерки мерки за овладяване на климатичните промени, германският федерален канцлер като а, бивш министър на околната среда направи много повече, отколкото някои а, декоративни моменти, а именно да се спазят целите 20-20-20. Аз смятам обаче, че е правилно държавите членки да вървят а, по а, собствен път, като не се забравя и общия европейски път. Ние можем да спечелим а, много от една силна екологична индустрия в различните държави членки на Европейския съюз. Това се прави. Мисля, мисля, че това е положителен стимул, а темата с технологиите, господин докладчик, аз тук поставям много голям въпросителна, а данъка върху въглеродните емисии тук бих казал, че тези неща са под въпрос. Тук се говори за структурния фонд, за Европейския фонд за глобализация. Просто тук е, трябва да се даде възможност на всички, е, които са засегнати от тези мерки, да имат възможност за а, смяна на квалификацията, имам предвид наетите лица и а, това се отнася до а, всички останали а, сфери. Ние в Комисията по заетост а, познаваме тези мерки и а, се радва много, че а, може да се каже, че Европа е помогнала не само с дума, но и с конкретни дела. Като цяло аз а, мисля, че става дума за много важни а, подходи, но трябва да се поставят правилно акцентите и това е предизвикателство към парванш. Е, Благодаря ви, господин председател. Благодаря за вашия принос към дебата. Нека да започна с това, че аз в никакъв случай не, не защитавам и не настоявам на зелено решение на проблема. В крайна сметка това не е доклад на Римския клуб. Римския клуб е нещо съвсем друго. Ако погледнете този доклад, в него има много новаторски подход, в него има много а, пазарна насоченост. Просто въпросът е нов, да, да намерим една нова коалиция в името на бъдещето. Да, аз съм зелена, аз съм член на Зелената партия, но в случая това е само съвпадение. Това е доклад в който ние искаме да намериме решение за една нова економика, коя и това мисля, че бе е, потвърдено от е, много от прежде преждеизказващите се. Това не, ако на някой това му се, му се вижда зелен доклад, съжалявам, но... А сега две, две думи за римския клуб. Нека да се върнем към 2001 2001 година. Там в техния доклад се казва, че че в енергетиката трябва да се, да се да, да, да се е, търсят цели. 2001 година. 2001 година те го казаха и в крайна сметка е, ние сега в момента сме е, точно на, в същото положение и на същото мнение. Така че, разбира се, можете да използвате понятието римски клуб и така нататък, но моля ви се, е, изчет, изчет, изчетете, изчетете докладите и след римския клуб. Сега, второ, е, вие сте прави, че трябва да има е, времеви рамки. Но ако оставиме само на пазарите да създадат е, нова, устойчива, ефективна економика, няма да стане. Знаете, че пазарите обикновенно реагират с закъснение. Но въпросът е нещата да, да станат навременни за това смятам, че за да се впишеме в, в правилните времеви рамки и граници, ние трябва да имаме готова политика, голяма стратегия. За, за да можем да, да имаме превентивна, превентивни действия и да бъдеме да предотвратиме следваща криза. Що се отнася до земята, това е също един проблем, който така възбуди интересен дебат. Ако погледнем примерно земеделието, 70, 40% от земите се използват за земеделски цели. Нека не забравяме, че поне 20% не може да се използват за нищо. Това са ледници, пустини и така нататък и ни остават 30%. 30%. Т.е. те не са чак толкова много. Значи какво, как, какво как, как, трябва, как трябва да подходиме? Е, някои богати страни, не забравяйте, в момента купуват земя в бедните страни. Защо? Защото вече са разбрали, че е, е, земята е кът. Така че, ако а, ако, например, но трябва, трябва да знаем какъв подход ще избереме, защото ако, а, иск, ако ние увеличаваме рентабилността, ефективността, като добавяме, примерно, торове, ние всъщност ставаме зависими от а, химическата промишленост и от а, тази промишленост. Така че, а, наистина, трябва да е, трябва, трябва, трябва наистина да мислиме за зелена економика. Нека да я наричаме както си искаме. Нека, нека не забравяме, че, че, Китай, че, че Китай, който в момента е един световен лидер и който прави е, инвести, инвестиции в новите економики. Ние какво искаме да бъдем лидери или да следваме другите по този път? Това е основният въпрос. И още нещо. Аз не, наистина трябва нещата да бъдат много ясно обяснени, но е, аз, аз абсолютно съгласен с вас. Но в крайна, но в крайна сметка аз имах 7, възможно да пиша на 7 страници, но нека не забравяме, че промишлеността има нужда от една предвидима, ясна стратегия и нека ние, законодателите, нека тези, които решават политиката, да го направят още сега, ясно, защото промишлеността има нужда от това и те искат от нас резултати. Аз направих каквото можех на 7 страници. Благодаря ви много, благодаря ви за този фундаментален, и основен дебат. Е, не става дума за зелена политика или за зелено бъдеще, става дума за нашето общо бъдеще. Е, сега, документ номер 7, следващата точка от е, дневния ред. Става дума за глобалното управление, международната парична политика и справянето със световния дисбаланс. Този доклад беше изготвен от Кей Суинбърн и тя е поканена сега да ни въведе в този дебат.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 Както много други колеги, така и за мен беше трудно да се огранича до 7 страници за такава огромна тема. Мога да напиша по отделна книга за всеки въпрос, но всъщност е, има и по-дълга версия. Ако иска някой, е, може да получи е, екземпляри. Има много екземпляри. Е, всъщност, е, е, настоящата финансова криза се дължи на три неща. Дисбаланс, регулаторния контрол и паричната политика и целта е всъщност да се предотврати бъдещ шок. Разбира се, това не означава, е, че настоящата криза се дължи само на тези три фактора. Много други дисбаланси се отразиха на сегашната ситуация. Те не се ограничават, но включват е, фискалната политика, бонуси, рейтинговите агенция и е, прекаленото използване на математическите модели. освен това, е, при предишния анализ предприятията не бяха толкова изложени. Е, всъщност имаме е, комбинацията за ефективност, асиметрии, които доведоха до провала през последните две години. Кредитната криза от 2007 година беше първата криза на глобализацията, е, защото всички са изложени на голям риск, който се разширява и заради това от историческа гледна точка ние можем 95 е, година Китай стана член на 100 и е, и бюджетния излишък по текущата сметка на Китай се увеличава от всяка изминала година. Повечето големи економики също така използваха политиката за основен лихвен процент, за да ние на единствен механизъм за контрол в борбата срещу инфлацията, която обикновено се изперва с потребителската кошница с токи и услуги на всяка економика. В края на 1997 година настъпи финансова криза на АСЕАН, която доведе до изтичане на капитали и е, до плаващи валути валути и е, това имаше катастрофални последици. Е, съответно, е, през 1998 година брутният вътрешен продукт, изразен в американски долари, намаля над 30%. В региона валутите се сринаха, започна масово обявяване в несъстоятелност. Цените на активите, особено в недвижимо имущество, расти и спаднаха. И всъщност за сравнение, Китай, който също беше обвързал с американски долар, се оказа до голяма степен защитен от проблемите на селите си, тъй като китайския Рейнбин Юнион беше конвикортируем. Стартирането на еврото през януари 1999 година дата възможност за много държавите членки, между които Гърция, Италия, Португалия, Испания и Ирландия, да се възползват от най-низките лихви е, и е, точно тези държави от Европейския съюз се бяха най-силно изложени на финансовата криза поради дисбаланса в економиките си. Други събития, повлияли върху кризата, са кризата с е, фонда Long Term Management, е, но ако е, погледнем световния дисбаланс и Дисбаланса в най-малките пещари се проявява чрез несъвършенства, които съществуват на всички пазари. И ние трябва да направим разграничение между опасния дисбаланс и тези, които могат да Дисбаланса в малки бащаби се проявява чрез несъвършенство, като съществуват на всички пазари и се продаряват с посредничеството на участниците на пазара. Следователно, ефектът от него е временен и прилагането на арбитраж е важна част от всички математически модели. В по-широк мащаб дисбаланса в рамките на една економическа включва прекомерно плаване на финансови сектори. Например, прекомерно е, е, разчитане на износа за сметка на вътрешното потребление, като Германия и Китай, равнище на задлъжнялост на потребителите, като в Обединеното кралство и САЩ и по-големи бюджетни дефицити излишъци. Въпреки, че тези дисбаланси не са независими от кризата, приема се, че те оказват по-силно въздействие върху способността на държавите членки и страните да реагират на кризата и както е, за разлика от излишъка на Китай, дефицит на САЩ и натрупания излишък на страните износителки на петрол. Съчетани е, е, те, е, това се отразява на това, което се наблюдава през последните години. Е, Съчетанието от излишък на текущата сметка в Китай е, има дисбаланс при разнообразието. Защо инвестиционните банки предизвикаха проблемите? В край на 90-те години имаше много сливане на банки Е, това е, всъщност е, еми, това до голяма степен се и правилния много от ключовите партньори на този пазар се сляха и има много голям натиск от страна на пазарите и по-големите компании трябваше да търсят по-големи възможности на пазара, за да може печалбите им да мръстят. И това съответно доведе до дериватните продукти, които не съществуваха пред няколко години много А, е, а, е, финансови институции започнаха агресивно да дават е, е, кредити. Е, те малко разбират, всъщност не оценяваха риска. Може би не може да се очаква от нас да разберем всички тези математически модели, но все пак трябва да се разбере е, въздействието от е, токсичното съчетание на по-слаб е, регулаторен модел и прекаленото вярване в математически модели. И основната грижа за всички беше да има най-голям растеж на техните печалби всъщност тези задлъжнели фирми бяха основните, най-много пострадаха от кризата и доведоха до нейното задълбочаване ние, самия характер на дисбаланса се оказа огромен проблем, защото размера на спестяванията и размера на кредитите, които се отпускат, също беше в е, дисбаланс, нямаше производителност и през е, последното десетилетие това се наблюдава Китай и липсата на подходящи рискови премии на пазара на държавни облигации накара инвеститорите да участват в по-рискови пазарни операции, търсене на печалба. При нормална пазарна ситуация би могло да се очаква заемодателите да понасят риска на извършените операции, но Китай до голяма степен защитен от последиците от кризата. И както Китай, така и САЩ са заинтересовани от запазването на дисциплинирани стабилни пазари за съкрещаващи бонове. За да продължи протоколът на средства, необходима е дисциплина чрез регулиране на потока. И все пак аз а, пари, монетарната политика а, а, не, паричните мерки, които органите определящи лихвените проценти предприеха в резултат на тези събития, бяха отрешаващо значение за положението в световен мащаб. Беше изказано предположението, че много страни поддържат твърде ниски лихвени проценти, но основния, основен проблем е, е, се крие в строгото разпореждане на осигуряване на ценовата стабилност. А, а, а, нека да наблюдаваме сега. А, излишъците се натрупаха в страните износителки на петрол поради огромното увеличение на цената на петрола. Като цяло тези страни имат някои общи характеристики, ниско вътрешно потребление и слабо развити системи за социално подпомагане, които засилват необходимостта от спестяване. Тъй като американският долар е най-важната резервна валута и също така е основа за цената на петрола, съществуват стимулиране за спестяване на американски долари. Към началото е, към началото на 2000 година американски дефицит вече не беше благоприятен, не беше започнал да поражда проблеми. Потоците чуждестранни е, спестявания започнаха да се използват не за портфелни инвестиции, а за финансиране на държавни, фирмени и лични кредити. От балансиран или краткосрочен бюджетни излишък САЩ изпадна в рекорден дефицит. Емитирането на държавен дълг за финансиране на този дефицит в рамките на целия спектър от падежа не доведе до увеличаване на лихвените проценти, както може да се очаква, а по-скоро намаляването им. Така до голяма степен се дължеше на закупуването на съкровищни бонове от страна на Китай и други държави. Този механизъм оказа вторичен ефект върху фирмената и потребителската задълженост и се отрази на цял свят. Американският пазар на държавни ценни книжа е най-дълбокия и ликвиден пазар в света, доминиран в световната резервна валута. Е, той по естествен начин привлича инвеститори, които не желаят риск. Възникналият проблем е проблем на мащаба. Теориите за ефективността на пазара бяха приели, че един инвеститор ще насочи инвестициите си към най-добрата претеглена спрямо риска възвръщаемост на капитал като альтернатива, при положение, че даден клас активи стане скъп в сравнение с някои основни други ценни книжа, очаква се други участници на пазара да арбитрират разликата. За Закупуването от страна на Китай на американски дълг продължи толкова дълго и в такъв мащаб, че в резултат на това лихвите на всички падежи паднаха. Като относителна стойност лихвите предлагани и от други емитенти, публични органи, предприятия тръгнаха надолу. На практика рисковата премия изчезна и финансирано по ефтиня. Данъчните стимули правителствената политика в САЩ, ценящи за повече нископлатени лица да могат да закупуват жилище, както и облегчаването на условията за кредитиране на ипотеки, допълнително засилиха този бум. Липсата на подходящи рискови премии на пазара за държавни облигации не кара инвеститорите да участват в по-рискови пазарни операции в търсене на печалбата. Това стана като кредити започнаха да се отпускат на заемополучатели с по-низко кредитно качество и при много високо съотношение кредит-стойност и разпространението им световен мащаб чрез кредитни дериватни инструменти поддържаше постоянен потока средства към пазара на ипотечни кредити. При нормална пазарна ситуация би могло да се очаква заемодателите да понасят риска от извършваните операции, но Китай до голяма степен е защитен последиците на кризата и както Китай, така и САЩ са заинтересовани от запазването на дисциплинирани и стабилни пазари за съкровищни бонове. За да продължи потокът на средствата е необходимо дисциплина чрез регулиране на, е, на политиката монетар... паричните мерки, които органите, определящи лихвените проценти, предприяха в резултат на тези събития, бяха отрешаващо значение за положението в световен мащаб. Беше изказано предположението, че много страни поддържат твърде ниски лихвени проценти, но основният проблем се крие в строгото разпореждане за осигуряване на ценова стабилност. В обедненото кралство нивото на инфлация, определено на 2%, се измерва при индекса на потребителски цени и ПЦ. Необходимо е да се определи състава на кошницата от стоки и услуги с нееластични парични цени, които реагират бавно на промени в паричната среда, за да може паричната политика да не бъде поредица от безразборни реакции в отговор на краткосрочните промени на променливите цени, като например тези на енергите. И все пак до 25% от кошницата, определени при ИПЦ, включва вносни е, стоки, върху които паричната политика оказва малко въздействие. Като намали цени на вносните стоки, глобализацията всъщност довели до дефлация на цените на елемента стоки от кошницата. Чрез политиката на поддържане на ниски лихвени проценти с цел задържане на инфлацията 2%, властите позволиха развитието на изключително голяма инфлация на цените на услугите и твърде бърз темп на економически растеж. Това от своя страна доведе до повишаване в обедненото кралство на цените на активите, основни цени за недвижимата, които ще се измерват в индекса на потребителски цени. В стратегията на ЕЦБ е ориентирана две насоки, защото тя оцени и риска и отношението на стабилността на цените. През последните 10 години ЕЦБ беше многократно критикувана за прекомерната строгост при провеждането на своята парична политика, при което се поддържа по-високи от необходимото ликвени проценти. Въпреки, че прилагането на по-строга парична политика сама по себе си не може да спре повишението на цените на активите и някои държави членки, все пак трябва да се посочи, че паричната политика е необходима, но не е достатъчен инструмент за гарантиране на ценовата стабилност и че може да наложи прилагането на други политики. Е, економетричните модели, е, които служат за определение на съответния лихвен процент за деня, при изчисленията не отчитат открито някои данни, като например цените на активите или други показатели на дисбаланс, специфични за настоящата криза. Други важни фактори, като например производствения дефицит, разликата между настоящото и оптималното економическо производство не се отчитат. Все пак се счита, че е по-добре да се използва прост и добре поручен модел, чието недостатъци са известни и са взети предвид при изчисленията, отколкото сложен модел е повече и по-несигурни. пари. Е,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 по отношение на финансовите инструменти бяха положени ниски капиталови изисквания възоснова на е, подходящи модели на риска, които доведоха до обратно изкупуване на акции на пазара и в последствие анулирането им с цел повишаване на печалбата за акция, както и до емисия за дългови инструменти, облагани с ниска данъчна ставка, с цел финансиране на разликата между дълга и собствения капитал. Голяма част от печалбата беше използвана по-скоро за обратно изкупуване на акции, отколкото за използване за неразпределената печалба за увеличаване на собствения капитал при разпределение на парични дивиденти върху акционерите. Ефтините заеми също е, допринесоха за силното развитие на фондовете за дяловото финансиране, сектор в който стоеността на отделните сделки, както и на всички операции взети заедно, достигаше всяка година до рекордно ниво. Всяка финансова политика трябваше да е насочена не само към осигуряване на голям капиталов резерв, но също така и към елиминиране на асиметрията на финансовите инструменти, с които разполагат предприятията беше е, изказано предположение, че данъчните е, убежища са допринесли за започването на кризата, въпреки че голяма очевидна причина това е. е и трябва да Малко е вероятно липсата на данъчно облагане в местата, които е, се намират тези образования, да е основната причина за създаването им или за зараждането на последващите проблеми. Въпросите за укриването на данъци и данъчните измами не са специално свързани с кризата и се уреждат по-добре с мерките за правоприлагане. Беше предложено налагането на данък върху финансовите операции в Европейския съюз или още по-добре в международен мащаб с цел справяне с настоящата криза. Но фактите показва, че това няма да бъде разобеждаващ ефект за финансовите пазари. Промяната в финансовите дейности изисква налагане правото на наказателна лихва, което е невъзможно да се приложи на всички видове активи в световен мащаб. Добре. Сега имам петима кандидати за изказвания. Ще ги прочета накратко. Започвам с докладчика Парбан Перес, след това Оля Шмидт, след това колегата Санчес Песедо, колегата Анварес и накрая господин Енгел. Първо, първанш. Мерси, ще dois dire че je suis Благодаря. Впечатлена съм от качеството на анализа на госпожа Кейт Уитбърн, Уитбърн. защото така личи ек, експертния поглед. някой от от е, елементите трябва задължително да фигурират в е, доклада, който ще подготвим заедно. Смятам, че вие съвсем правилно подчертахте, че освен глобалния дисбаланс, т.е. основните елементи, които вие споменахте, не са единствените елементи, които трябва да се разглеждат, като трябва да се разглежда включително вътрешното търсене в Европейския съюз. Това са, това са елементи, които трябва да бъдат и също интегрирани. Сега вие казахте, че има добрия и лошия дисбаланс а, сега, винаги когато, когато се разглеждат нещата, трябва да се разглеждат в формата Европейски съюз срещу Китай и Съединените части. Ако подобен дисбаланс доведе до излизането на Китай от бедността, т.е. и от напредъка, на който сме свидатели, то тогава никой не може да, да отрече е, така, нареченото, е, така наречения положителен ефект на разместване на тектоническите пластове. Но, но трябва, не трябва да забравяме, че дисбаланса понякога и в случая има абсолютно е, перверзни последици. Нека да прочетеме доклада на е, Европейската на Световната банка по този Вие Споменахте съответните механизма. Аз сега искам да се върна към казаното от Пол Жорион. Той беше казал неодавна, че като че ли америка... американците се опитаха да финансират, за да финансират дълга си, дали беше това или, или или китайците, които които осъзнават, че имат потенциалната възможност да натраснат и надскочат американците, и които в, и това в бъдеще може да доведе до противопоставяне с Съединените щати. За това те всъщност създадаха тази стратегия, която от една страна отговаря на американските интереси, т.е. закупуването на, а, изкупуването на американския дълг от страна на китайците. Значи, от, от една страна увеличаване на глобалния дисбаланс, от друга страна е, не, не, е, не, липса на, на глобални инструменти. Нека да не забравяме, че Международния валутен фонд се намеси във Франция 69-та година, 73-та в е, Великобритания, а днес Международния валутен фонд не направи нищо нито в Китай, нито в Съединените щати. Тоест имаме една а, имаме едно положение в, и не разполагаме с инструменти за реагиране и за, за коригиране на този глобален дифаланс. Това, което вие споменавате за е, математическите модели, това наистина е от огромно значение. Аз е, участвах в е, една работна група с французи по искане на нашия председател, по повод от е, счетоводните норми. Стават да. през 1933 година бяха променени американските счетоводни норми а, с цел да бъдат е, да се, вземе, да се вземат предвид историческите стойности. Не искайте от мене да ви обясна а, е, тези технически про, проблеми, но нека да ви кажа, че в края на 19 век математиците смятат, че преразпределението на, а, е, на несигурността е, е, е еквивалентна на, на е, процента грешки. По, по този начин се създава един, един модел на а, е, правилната или точната стойност. И в 20-те години математиците обаче смятат и решават, че, тези, че тази теория не е, е не, неточна, но, икон, иконом, но економистите не се вслушаха в тясното мнение и продължиха да работят по стария модел. Тоест, е, не, невзимането предвид на е, елемента не, не, несигурност, неясност, неясния, несигурния процент е в дъното на проблема. Сега, разбира се, естествено, не, не депутатите са онези, които трябва да намерят а, отговора, но всъщност основният проблем се върти около ос, основната или точната стойност. Що се отнася до известни данъчни политики, които а, благо, благоприятстват а, задлъж, задължеността. Ако отидеме и когато отидеме в Китай, ще трябва да имаме много задълбочени разговори по този проблем, защото създав, създаването на пенсионен фонд и на, а, в Китай ще води и ще довежда до намаляване на глобалния дисбаланс. И още един проблем и, и знаете тук, че няма да бъда съгласна с вас. Става дума за данъчните убежища. Разбира се, рейтинговите агенции бяха бяха нарочени, пунктовете бяха нарочени. Разбира се, с, с нарочването на някои не се, намира, не се намират решения. Но данъчните убежища всъщност са проблем за правилното функциониране на паричните финансови е, полити, е, системи. Защото там има пари, има средства, които всъщност е, не са, се, се изплъзват от е, държавите които, не, които се изплъзват от надзор и контрол, които, се, които не се реинвестират, които на практика не се преразпределят в държавите там, където трябва да се преразпределят. А, е, так, така че мога да кажа, че някои от е, елементите, е, съдържащи се във вашия доклад, са наистина забележителни и ще намерят е, своето място в моя доклад. С други не съм съгласна. Благодаря ви, госпожо председател. Господин председател, това наистина е един много интересен е, доклад и хубаво е, когато човек намери отражение в даден доклад на, своят, на своите собствени мисли и е, заключения. Основното заключение е, че на Кей Суинбърн, е, че има, има нужда от повече сътрудничество не само в Европа, но в глобален мащаб. Аз е, по същия начин тълкувам нещата. Необходим е един по-силен европейски съюз и се надявам, че след изборите следващата седмица и е, Обединеното кралство ще, се, ще даде своя принос в е, тази нова система. Да, госпожа Берес също е права, че трябва да да организираме една дискусия върху последните 20 или 13 години, тъй като имаше наистина един изваредно положителен раз, напредък, развитие. Когато аз бях студент, е, нещата бяха съвсем други. Тогава имаше гладуващи хора, а сега нещата се промениха. все още има глад, хора, които гладуват в, и в Африка, разбира се, те са, те са много, но нека не забравяме целият този положителен напредък, който всъщност се дължи на глобализацията. За мен това е нещо, което е извънредно значение. Е, някои казват днес, че трябва, че трябва да бъдем по-националистично настроени и има екстремни партии, които подклаждат подобни умения. Мисля, че, е, че това просто е немислимо. Не... Сега вие тук се казва е, в доклада се, се казва, че е, Китай зависи от Съединените щати и Съединените щати е, зависят от Китай. Странно е наистина, че Китай позволи на Съединените щати да е, навлезат в е, Ирак, но и, и, а всъщност те да, те да заплащат за това. А, а, в комисията Якон 99 година господин и от тогава, от тогава, когато господин Трише идва тук при нас, винаги бива критикуван за неговата политика. Защо не, се, не, вземате, е, защо не, се, не вземате полуки, защо не, е, не видите какво прави господин Гринспан? Да. Не, не беше толкова давна. Дори тук сред нас има хора, които а, го казваха подобни неща. Та. Друго нещо интересно. Вие казахте, че заради тази парична политика трябваше да бъдат създадени някои нови финансови инструменти. Ние на практика не, не сме го разбрали. Ние Е, когато, когато, когато питаме Трише, можете ли да ни обясните какво представляват тези нови инструменти? На практика и той не може да го направи. Но, може би, според мен вие го правите до известна степен, но аз мисля, че, че е, лоши, лошите, така наречените, лошите заеми имат всъщност много ясни, е, много ясна причината за тяхното съществуване. Когато се срещнем с сенаторите, нека не забравяме, че някои от тях насърчаваха е, пазара на съпраймите да бъде точно толкова агресивни. Нека не забравям, че Маккейн беше един от тях. Споменавате също, и това е много интересно, доклада на Международния валутен фонд по повод на инфлацията. Вероятно си спомнят, че това е така <laughs> до известна степен един личен документ, изработен от Штроскан. Аз а, идвам от страна, където валутата нееднократно беше девалвирана, дори не можем да си, да, а, да си спомним колко пъти сме го правили. но а, а, в а, доклада на Международна валутен фонд се казва, че може би има и други инструменти и други цели. Колкото до критериите от Мастрих, смятате, че всяка страна трябва да има свой процент задълженост и да бъде, тя, той да бъде различен за всяка отделна страна. Смятате ли, че това е разумно? Аз не съм много, не много сигурен, че, че това е, ще бъде правилният от подход. Мисля, че тук трябва да ни обясните какво точно имате предвид. И в заключение, аз може да не съм а, съгласен с казаното от ICCR, но до известна степен пък може би и Сега. Благодаря, господин председател. Аз също искам да поздравя докладчика за този чудесен документ, който представи. Наистина, с много добра насоченост имам три забележки. Първо по организацията на валутната политика и след това глобалните дисбаланси. Стопанското управление, то е такова, че всъщност отразява начина по който ние решаваме проблемите и през последните дни ние виждаме как Европейския съвет Екофин, Централната банка и всички тук е, заявиха своето доверие към мерките, които гръцкото правителство ще предприеме за намиране на решение на проблемите. Но рейтинговите агенции не взеха това в достатъчна степен предвид и възникват е, проблеми във връзка с е, кредитирането. Големите институции, Международния валутен фонд, европейските големи банки не предоставят кредити и рейтинговите агенции играят тук много важна роля в този конфликт. Въпросът е следният. Могат ли органи които не са изцяло независими, да окажат влияние върху ситуацията по начин, по който да се повлияе на рейтинга. Рейтинга всъщност не е становище, а оценка. Или по-точно преценка и мисля, че това е тема, с която ние трябва да се занимаем по-обстойно. Глобалното стопанско управление в публичния и в частния сектор – Важна е компетентността като качество, обаче е важна и конкуренцията. Ние трябва да конкурираме с другите и то да играем, освен това и водеща роля в конкуренцията. И тук трябва да бъдем много внимателни. Аз смятам, че трябва, освен това, да е, мислим и за разходите. След това паричната политика Бретън Уудс беше важен кръгален камък. Тук имаше е, двойна спогодба за е, економиката, а също и по паричните въпроси. Не бяха създадени еднакви системи, обаче страните длъжници трябваше да бъдат е, финансирани и Бретън Уудс е, Всъщност тогава валутите бяха привързани към долара. Китай всъщност направи същото, което направихме ние тогава в Бретън Утс. Те поеха същия курс, е, който е обързан с курса на долара. За нас тогава нещата бяха поставени по същия начин и аз смятам, че трябва да създадем многостранна валутна или по-скоро парична спогодба, за да можем да гарантираме економическо сътрудничество, а по отношение на е, паричната политика, ние трябва да си помислим за нейното още по-голямо задълбочаване и разширяване. Реалният стопански растеж беше много висок и економическият растеж всъщност доведе до големи дисбаланси, на които сме свидетели днес и това са всъщност разходи, които трябва да поемем всички, или по-скоро последици, които трябва да поемем всички защото е, става дума не за това, което имаме, а което трябва да имаме. Когато е, финансирането трябва да допринесе за реалната економика, тогава той играе правилната си роля и до това е, всъщност опират нещата. Пактът за стабилност е, е насочен към създаване на финансов ред и ние видяхме, че при кризата публичните и частните финанси все пак са свързани помежду си и по време на криза всичко е, опира до публичните финанси и пакта за растеж и стабилност. Там трябва да погледнем как можем да създадем баланс между публичните и частните финанси което означава, че ни е необходима една обща концепция за глобално стопанско управление. Благодаря. Следващият оратор, госпожа Алварес, благодаря на докладчика за нейния доклад. Смятам, че тя е свършила една чудесна работа, посочила много интересни аспекти, които със сигурност могат да бъдат е, повод за дискусия. Ние трябва да си помислим какви са въздействията по отношение, например, на горните граници на инфлацията или по отношение на дисбалансите в економическите модели. Аз искам да се спра обаче на две точки, които са засегнати и в доклада, а именно нещо, което е споменато само мимоходом – данъчното облагане на финансовите транзакции това поведение, което изкривява финансовите пазари, трябва да бъде ограничено и след това в доклада може би трябва да се наложи извода, до който стига докладчика, а именно, че този данък трябва да надхвърли посочените данъци и тук се установява, че трябва да действа принципа на предпазните мерки, за да се гарантира финансовата независимост на компетентните европейски институции, за да могат те да развият и да следват собствена политика. Този данък трябва да послужи и за отстраняване на вредите в реалната економика и също за създаване на възможности за бъдещето. Второ, е важно да се спомене, че най-вече при спекулациите и краткосрочните транзакции всички тези принципи трябва да се вземат предвид. Трето, Важни са функциите информация, прозрачност и така нататък, за да се следи развитието на финансовите пазари. След това вие се спряхте още на една много важна точка – борбата срещу данъчните убежища. Перванш вече каза, че това води до завуалиране и данъчните обежища всъщност водят до силен спад в данъчните постъпления. Аз мисля, че това не е причина за кризата, но във всички случаи трябва да водим борба срещу данъчните обежища. Благодаря. Следващият оратор, господин Енгел. Благодаря ви, господин председател. Всъщност, може би това се дължи на факта, че те са от Люксембург. Но всъщност по същество искам да кажа, аз изцяло споделям анализа, според който финансовите центрове е, са необходими, обаче не данъчни убежища. Данъчните убежища нямат нищо общо с е, причината за криза. Можем да говорим за финансови центрове, например за Лондон, но не например за Люксембург. Не можем да говорим за Норвегия или за Гибралтар или за каквото и да е. Защото това са, там парите само транзитират а, а, а може би е, и, и, е, и, и други неща. Ние обаче не говорим за това продуктите, е, е, е, всичко беше създадено на други места. места, които трябваше да са добре регулирани, така поне с... Обаче всъщност ние закъсняваме с регулирането и сега имам чувството, че Съединените щати поне успяха да се умеят да съкратят, да, да, да, да, да запазят някакво регулиране, докато ние в Европа дори не се опитваме е, да решаваме проблеми, с които трябваше да се е, заемем отдавна и които сега пак възникват тези дни. Не става въпрос е, за по-добро регулиране. Това, което се включва в Гърция, в Португалия, може би после и в цяла Европа в цяла Европа. Повече от ясно е, че с това, което в момента се случва, много други страни и то по-големи страни е, е, ще се сринат не заради финансовата криза и не заради финансовите убежища и дори не заради държавния дълг, а заради спекулирането, защото ние не бяхме на местото си да се занимаем с него. И сега въпросите, на които трябва да отговорим, не е колко е разумният процент на дълга, но е, ето, вижте, в Япония имаше е, намаление с 200% на брутния вътрешен продукт. Обаче това не е банкрут, а това е вътрешен дълг. И, и така или иначе няма да има бункрут. Едновременно с това обаче Аржентина престана да се изплаща външния дълг и то на няколко пъти. И там дълга беше около процент, 50% от брутния вътрешен продукт. Латвия също беше в тежка ситуация съвсем наскоро. Така че е, няма обективни нива, които да се пренасят от страна в страна. Обаче има. Какво става в Гърция всъщност? Е, там вечното лочно управление. За, за, за, за, обаче теоретично Гърция можеше да се справи с задачата, ако пазара не я постави в невъзможно положение. Е, Гърция може да замрази нещата на 1 януари 2010 година и да е, прилага необходимата политика, но в момента в момента при настоящия рейтинг е, когато само за услу... при обслужването на дълга трябва да използва 50% от бюджета и 50% от брутния вътрешен продукт. Е, просто е, защото лихвения процент расте заради спекулаторите и няма политическа възможност за действие. И Европейския съюз също може да се провали. Това, което се случва в момента в Гърция, ще се случи на Португалия и после на Испания – и дори на Ирландия, може би. А не се знае дали няма да случаи на Великобритания или на други места. И тогава Европейски съюз ще разбере дали госпожа Меркел ще даде няколко милиарда немски евро в други страни, а целият континент ще разбере, че ние е, нямаме едно евро да дадем на тия страни. Е, така че е хубаво да се говори за данъчни обежища, но трябва да говорим за следното, че е, в момента психологическото управление на пазара е, раз, е, разорява страните, където в момента живеем. Свен Гиголд. Uh, yes. So, um, first, първо, благодаря, Кей, за този доклад. Наистина е много интересен и по-специално, защото в твоя доклад е залегнал подход, е, който ни кара да излеземе от известни е, от, така вече, от закостенялите модели на мислене и да потърсиме нови изходи. Права, права си, че не може да, да спукаме балоните с парична политика, защото много хора твърдат, дори и тук в комисията, казват, че е, ба, ба, трябваше да увеличиме лихвения процент, Не. Мисля, че то, точно твоя, твоя подход по този проблем е много интересен и много значим. Сега искам да се спра на две неща. Първо, е, източниците или корените на кризата и макроекономиката на кризата. Основните причини за липсата на ликвидност е, че поради глобализацията а, има допълнителна не, допълнително несправедливо преразпределение. Т.е по-големи огромни количества отиват към върха на пирамидата, към малко а, ограничено количество хора. И като че ли политич... Пол, пол... политическата дес, десница говори за не, за несправедливост, докато политическата левица говори за економическа несправедливост. А всъщност това е един глобален, това е едно глобално явление, което е подчинено на обща данъчна политика. И ако имаме е, ако имаме известни проблеми и известни е, слабости, т.е при а, при преговорите между специалните партньори, т.е. пред Тру, труд, позицията на, на трудещите се е отслабнала поради глобализацията, От това идва и проблема, защото системата, която трябва да ребалансира, да нанесе корект, корекция, вече не е демократична. С, самата тази система е, е подставена под натиск и е в конкурентни е, условия. Е, и има е, макроекономическа причина за невъзможността да се ребалансира несправедливостта чрез данъчна политика. Е, в някои части на доклада се казва това или онова може да се реши само на глобално равнище. Не съм съгласен. Да, разбира се, трябва нещата да се, да се разглеждат в глобално равнище. Не може да има безкрайно много регулатори, правила и т.н. Но струва ми се, че поради макроекономически причини има има проблеми. Има проблеми свързани с, най-вече с социалната криза и данъчните е, убежища. В, в, тази, в, тази, в тази комисия ние не трябва да говорим само за финансова криза, а за социална криза. А, социална криза. А във вашия доклад този проблем на практика не присъства. Вие казвате, че в, в крайна сметка е, държавите трябва да прилагат своята си данъчна политика и и казвате е, че че е, в крайна сметка не се, не се избягва е, укриването на данъците само измества нещата във времето, а не въобще. В крайна много... Абсолютно не е вярно. Представете си, че някой в продължение на 20 години не плаща данък, данък е, печалба и че в някои държави на практика не се, не, няма данъчно, е, данъчно законодателство. Как ще стане там? ако искаме да, ако искаме да защитаваме възможността на отделните държави членки да имат собствена данъчна политика, то в никакъв случай не трябва а, е, да, а, е, да, да, да защитаваме или да казваме, че а, е, а, наличието на данъчни обежища няма нищо общо с кризата. Това е просто едно противоречие. противоречие. Така че аз мисля, че някои от твърденията се основават на а, а, собствени мнения, а не на задълбочени анализи. Имаме координаторите на, наша, на нашата комисия ще ще обсъждат е, проблемите с представители на различните банди. А сега на колегата Хун. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να πω ότι άκουσα με προσοχή την παρουσία. Господин Хунтис е, взе думата. Аз, казва той, прочетох текста и слушах много внимателно представянето на работния документ. Обещавам, че и следващите текстове, които ще бъдат раздадени, ще прочита много внимателно. Съгласен съм с изказаната критика към математическите модели, които са прилагани от банките при определене на тяхната политика, но трябва да посоча следното. В важни моменти на анализа, а също и е, по отношение на предложенията, аз не мога да дам моето съгласие. Искам да кажа накратко, кои други становища аз лично споделям. Първо, става дума за дисбаланси в световната економика. Текстът посочва, че тези дисбаланси се дължат на неправилна политика – и на отрицателна конкуренция между държавите, но смятам, че това не отговаря на действителността. Смятам, че дисбалансите в световната економика, т.е. в глобалната капиталистическа система, има друг характер. Какво имаме на лице? Имаме конкуренция между капитала в и извън границите на една страна и имаме конкуренция между труда и капитала. Това е нещо, което се приема от всички. И тази конкуренция, точно тази конкуренция води до дисбаланси и до войни. Ще дам един пример. И излишъците в страните, които бяха посочени тук в Китай или в Германия, тези излишъци не се ли дължат на обстоятелството, че ние имаме много силен дъмпинг по отношение на заплащането в тези страни? Тази точка не се споменава, обаче аз мисля, че това е една от причините за излишествата. Второ, паричната политика. Говорим за лихвите, дали да бъдат ниски или високи. Факт е, че ниските лихви в САЩ, а и на други места доведоха до е, балона с недвижимите имоти. Но всъщност, защо всичко хръкна във въздуха? Това не бяха ли спекулациите на банките? Имаше много силна активност на финансовия сектор, който която всъщност премина и в сектора на недвижимите имоти. Аз а, мисля, че не играта с лихвите е тази, която е определяща, а става дума за това как да функционира цялата система, при какви условия и под какъв контрол. Имам предвид как да функционира цялата финансова система. Второ, аз не съм съгласен а, с а, точката от анализа, която се отнася до данъчните оазиси или данъчните обежища. Това е нещо, по което трябва да се говори. Данък върху финансовите транзакции, да, това е нещо, което би довело до известен контрол. Но аз смятам, че много важен момент, който може да се разглежда като причина за кризата, е това огромно разширяване на финансовия сектор – и също така цикличното поведение. Всичко това доведе до проблемите, които доведоха пък до кризата. И последния ми коментар. Ние говорим за световно правителство, за световно управление, глобално економическо управление. Аз не знам какво това означава като обект на нашия доклад и дали може да бъде изобщо предмет на нашия доклад но все пак си струва да си помислим каква политика би следвало да преследва Европейския съюз. В момента говорим за Гърция и това обаче не означава, че проблемът е само за Гърция, той е за цяла Европа. Кой е виновен за това? Комисията, Европейската Централна банка. Те по определен начин подходиха към тези теми и сега нещата са такива, че Гърция и страните от еврозоната наистина имат проблеми. И аз мисля, че това е и проблем на управлението. Добре, естествено има някои гръцки особености тук – аз със сигурност мога да се присъединя към критиката към гръцкото правителство и въобще към управлението в Гърция, но от ден на ден се вижда, че проблемът е по-скоро проблем от общ характер. Да, в Гърция има проблеми, ама има страни, където е, цифровите данни са верни, но също съществуват проблеми. Аз мисля, че трябва да е, се даде една правилна оценка от страна на Европейския съюз по отношение на начина на управление, който следва да се избере. Смятам, че е, економическата политика трябва да си отговори на въпроса какво изобщо означава еврото. Мисля, че в момента ние не разполагаме с механизъм за обладяване на кризи. Разбира се, има и други аспекти, по които можем да говорим. Трябва да говорим за глобалната економика, но трябва да говорим и за управлението на европейската економика. Има още две изказвания, каза председателят. Първо давам думата на Благодаря, господин председател. Доклада на Кей е добър доклад и мен ми харесва, защото е, в него са включени основните елементи на така наречена създаващ се е, пост кризисна нормална обстановка. Бих искала да се спра на четири неща. Първо, така наречената нова нормална обстановка. Може би възможно е в бъдеще капиталите да бъдат по-скъпи и, и, и в Съединените щати и да се превърнат в економика на спестяването, а Китай а, не, в економика на потреблението. А, а къде ще бъдем ние в Европа? Дали това ще бъде една нова, едно ново положение на баланс или на дисбаланс? Дали ние няма да бъдем заложниците на този нов баланс или дисбаланс? по какъв, по какъв начин ниските китайски цени ще се отразят на Съединените щати и на Европа. А, така че, ако погледнем към бъдещето от от каква трябва да бъде позиция на Европа, каква трябва да бъде какъв трябва да бъде подхода на Европа в тази нова глобална ситуация. Това е нещо, което трябва да бъде в дъното на нашето обсъдие. Второ, е, създаването на тази нова посткризисна нормална ситуация е, няма да стане за, от е, днес за утре. При всички случаи ние трябва да се възползваме от този, от възможността в момента да не, да не да не, да не, да не се затваряме в а, протекционизъм, да не изпускаме а, скоростта, която сме набрали, за да, за да, за да проведем реформи, които по някакъв начин да а, защитават нашите интереси и за да не даваме възможност на дефицита да ограничава възможността ни за растеж. Така че по всички, е, поради всички тези причини в момента трябва по някакъв начин да консолидираме една глобална система, която да позволява отвореност на пазарите, е, отвореност на економиките. една отворена е, система на обмен, която трябва да има възможност да е, просъществува и да се развива. Още нещо. Необходимостта е, системата да функционира, но да функционира устойчиво. Да функционира ефективно в бъдещите години. Затова това може да стане само ако в, реформи, в реформите се включат, ако реформите включват а, за, а, проблемите на всичките заинтересовани страни, на всички оператори на световната сцена, защото а, опитът доказва, че ако интересите на някои е, на някои не се защитават или не се вземат предвид дори в глобалната, в глобалната система, тази система в дългосрочен план се сблъсква с огромни проблеми. И на последно място... I read you correctly, you say... Аз съм съгласна с вас. Ако трябва днес да идентифицираме бенчмарковете, е, жалони на тази система и трябва да го направим още днес. За да а, е, избегнем кризата да се превърне в криза на, задълж... на задължеността за да можем да създадем всички необходими инструменти, трябва наистина да създадем този, инструментариум, който да ни позволи да е, използваме максимално капиталите. Нашата цел трябва да е, да се опитаме да създадеме тези инструменти и да не спреме реформата си до тук. You... Благодаря ви, господин председател. И ако не възразявате, ще се спра на няколко неща. Първо, връзка с доклада. Доколкото разбираме, едно, един от сериозните заключения на доклада е за данъчните убежище. Не са причината за кризата. Но когато е, слушаме и все повече и повече за спекулатори, че някой разиграва лихвени проценти, суверенен дълг, но всъщност въпросът е какви фондове се използват. 75% от хедж фондовете са в данъчните обежища. И а някой казва, че те не играели роля. Това не е вярно, защото парите са от данъчните е, убежища. Въпросът сега е как е, да се... Дали трябва да има регулиране или не, това е просто... Такъв въпрос не стои. И е, е до, аргум, аргументите в доклада всъщност кои са причините и откъде идват тези средства. Да, причината е пазара. Ние сме в либерален свят и не, и не сме против пазара. Това е от една страна, обаче от, от друга страна 75% са извън контрол. Това е номер едно. А второ, нещо важно, което беше казано, беше възможността за чужди е, фирми, какви, независимо от това дали работят в Европейския съюз и дали са регулирани или не от европейско регулиране, няма значение. На двустранно ниво в преговорите с фирми, както се каза в доклада, примерно за АЕГ. И за това искам нещо положително да се каже. Има нещо много положително. А... Нямаше. That... А, нямаше Lehman Brothers в Европа. И ние говорим за проблеми, много от, е, дънако, е, от парите а, е, на дънакоплаците отидоха в банки до Германия, Латвия, даже няма да говоря за Великобритания. Но трябва да разберем, че какво ще стане, ако а, тези банки не бяха спасени. А, аз дълбоко вярвам в бюджетните цикли и това е параметър от глобалното управление вътре в Европейския съюз. Номер 4. Е, Логично е възниква въпроса какво да се прави. Искам да ви кажа, че аз е, бях няколко седмици в Штатите и исках да чуя от източника информация. И преди, предходния секретар на, държ... на, говори за частните ипотечни е, кредити. 56 е, милиона от ипотечните кредити е, всъщност има милиарди участните пазари и 7 милиона са под въпрос и въпрос е 1,4 или 1,6 е, е, трилиона долари. А никой не знае какво значи с е, търговски като недвижимо имущество. Това за сега не се говори. И накрая, аз съм сигурен, че тази криза е нещо е голяма, голяма, дълбока криза в Европа. Обаче ако погледнете внимателно ще видите, е, че ние не се запазихме от внесената криза. Много лошо се справихме. Ако погледнете балансите на американските банки, там се управляват нещата. Е, но ако видите е, книгата за Lehman Brothers, там лесно става ясно, че в първия случай, когато когато е, започна насищане на ипотечните кредити, веднага имало поръчка лошите кредити да бъдат пратени на Европа. И американските банки много добре се оправят, защото 30-40% бяха дадени за коли, сега дават а, е, а, е, заеми за лизингови дейности, за нови дейности в Европа. Но въпросът е колко банки, при, в, в, колко лоши кредити са включени в балансите на европейските банки. Как да се излезе от тази ситуация е друг въпрос, но поне едно нещо е ясно. Ние не се защитихме от вносната криза и Гърция включително. И трябва да се подготвя за Гърция по-добре за следващия път. Благодаря. Радва, радвам се, понеже прекарах много време в подготовката на този доклад. Много насърчително е, че колегите са го прочели. Искам сега да се спра на някои от проблемите, които бяха повдигнати. Един доклад като този, естествено, е един форум за е, на противоречия. Аз в никакъв случай не мога да очаквам от колегите да са абсолютно съгласни с, с мен, дори и тези, които са от моето политическо семейство. Аз уважавам Оливер Бланша и не смятам, че неговия, неговия доклад е, Строскан и не смятам, че неговия доклад трябва да се смята, че е нещо лично. Ай, смятам, че предвид е, промените, които настъпиха през е, последните 20 години, трябва да разгледаме какви трябва да бъдат различните е, степени, различните равнища, дори понякога половин пункт, половин процент може да е, промени нещата. Така че затова смятам, че едно обсъждане е много здравословно. Така. Аз не съм абсолютно съгласна с всичко и с всичко, което е казано тук, разбира се, но смятам, че е, дебата е много важен. Що се отнася до критериите от Мастрих и БВП? Разбира се, естествено има, то и тук има много противоречиви мнения и спорни мнения, но възможно е, може би да имаме едни, и да имаме малко по-персонализирани правила за отделните държави членки, просто които да, да отговарят по-специфично на условията в дадената страна. Е, не казвам, че е, процентите трябва да бъдат различни за различните държави членки, но при всички случаи струва ми се, че трябва да разгледаме различните альтернативи, да видим в кои страни нещата са проработили, в които не. Е, съгласна съм, разбира се, че първенш, и, Стивън и така нататък никога няма да се съгласат с мене по отношение на данъчните убежища, както и аз с тях но а, ако ако, да, ако, се, ако съществуват тези да, да, данъчни убежисти, ние, то, то, това е защо, защото нашата данък, нашите данъчни политики не са достатъчно адаптирани. Така че аз аз бих обаче насърчила и бих ви посъветвала да отидете на острови, Кайманските острови и да видите колко, колко много правила има и колко добре регулирано е всичко. Що се, от... Що се отнася до обхвата на моя доклад, естествено в 7 страници не можем да е, включиме всичко. Има много доклади, в които са залегнали по-скоро социалните аспекти. Затова аз е, посветих е, предимно тези страници на економическите и парични въпроси. Но мисля, че за някой може това да е било само един, е, така едно интересно четиво, нищо повече, но при всички случаи е, благодаря ви за дискусията. Сега, днес, в 3 часа ще имаме а, е, оценка на въздействието върху разход, разходите за бездействието и, и недостатъчната координация. Това ще бъде Копенхагенската група а, и докладите и анализите на Копенхагенската група. Ще, надявам се, че ще бъдете тук, за да ги изслушате.